Oh, So, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, скъпи колеги, нека да започнем. Нека първо да поздравим посетители, 20 стъжанти, поканени от Генерална дирекция търговия. Сърдечно добре дошли! Е, няма да ви е много интересно. Ще е, присъствате на гласуването, но все пак, може би, ще, ще има нещо интересно и за вас по време на гласуването. И така, преминаваме към е, първата тема, по която ще гласуваме е, прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране прогрес. господин Свен Шулце е докладчика. И така, първо изменение, кой е за, кой е против? Приема се. Второ изменение за против. Приема се. Компромис А за против. Приема се. Компромис Б е, за против. Въздържали се. Приема се. Компромис БА е, за против въздържали се, приема се. Компромис ББ за, против, въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, Налага се да направим проверка. Моля ви, гласувайте с електронни карти по изменение 13. Абсолютно е изпеендет. Край на гласуването. До... Abstimmung 13, е Гласувайте електронно още веднъж по изменение 13. Не става ли? Нещо апаратурата създава проблеми. И така, гласуваха ли всички? А, ето, че няколко а, апарата за гласуване не работят. Много ви моля да промените местата си. Тогава Агнес, моля, е, ще седнете ли на друго място? И така, ако установим, че апаратурата е в ред, гласуваме още веднъж по изменение 13. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 14 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 изменение за. Против въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, налага се проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 17 изменение за. Против. Отхвърля се. 19 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. А сега конт F. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 21 изменение за. Против. Ще проверим и тук с електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. 22 изменение за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 изменение за, против, въздържали се, приема се. 25 изменение за против приема се. Стигнахме до 26. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Конт А. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Конт Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Конт Е. За против. Ще ви помоля да гласуваме с електронни карти за проверка. Гласуваха ли всички? Приема се. Компромис И. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Стигнахме до кант 15. За против, въздържали се, приема се. Конт 16 за, против, въздържали се, приема се. Конт 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въз... отхвърля се. 32 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 първа част за, против, Приема се. Втора част за, против, отхвърля се. 34-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Конт 1 за, против, въздържали се, приема се. Конт 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против. Ще ви помоля да проверим с електронно гласуване резултата. Гласуваха ли всички? Отхвърли се. Компромис С. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Компромис а. За. Против. Въздържали се, приема се. Конт 9. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 43-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 44-то изменение за, против, отхвърля се. 45-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Конт 2 за, против, въздържали се, приема се. Кон 13 за, против, въздържали се, приема се. Конт 20 за, против, Струва ми се, че тук имаше мнозинство, но нека да направим проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 27 против, 20 за, 22 за, отхвърли се компромис и а, а, приема се 51 изменение за против, въздържали се, отхвърля се 52 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 53 изменение за, против, приема се. Добре, щом желаете проверка по 53-то изменение. Гласуваха ли всички? Да. Отхвърля се. С един глас. Да, съжалявам, не съм видял този един глас. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 изменение за. Против. Въздържали се. Ще ви помоля да направим проверка. Гласуваха ли всички? Приема се. 59-то изменение за. Против. Отхвърля се. 60-то изменение за. Против. Отхвърля се. 61-во изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 62 за. Против. Приема се. Искате проверка. Ще направим проверка по изменение 62. Гласуваха ли всички? Приема се. Стигнахме до изменение 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. 65-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за. Против В момента не съм сигурен, е, че виждам добре гласовете. Моля, проверка по изменение 67. Гласувах ли всички? Приема се. 68 изменение за. Против. Струва ми се, че се прие. Но о, нека да направим проверка по изменение 68. Гласуваха ли всички? Приема се. Конт 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 69-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 70-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 71 изменение за, против, отхвърля се. 72 за, против, отхвърля се. 73 за, против, приема се 74 за, против, въздържали се, приема се 75 за. Против. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Приема се. 78 за. Против въздържали се, отхвърля се. 79 за, против. Проверка, ако обичате, по изменение 79. Гласуваха ли всички? Приема се. 80-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се 82 за, против, въздържали се, мисля, че се прие. Проверка по 82 изменение. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 83 за, против, Налага се и тук проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Конт 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84 изменение. За. Против въздържали се, приема се. 85-то изменение за, против, въздържали се, прие, отхвърля се. 86 за, против, мисля, че се прие. Но а, ще направим проверка по 86-то изменение. Гласуваха ли всички? Един глас повече от НП. Може ли да изчистим ситуацията? Добре, отхвърля се. Стигнахме до конт 7. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. 87 изменение, то е оттеглено, тогава 88 изменение. Кой е за? Против. Нека да направим проверка с електронно гласуване. Режим на гласуване по 88 изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Много ви моля да проявите разбиране, но а, в тази зала не виждам добре ръцете. Е, тя е малко по-различно разположена от обичайната ни зала. И сега, 89-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Конт 23 за, против, въздържали се, приема се. Конт 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 93-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 94-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 95-то изменение отпада. Няма да се гласува. 96. За. Против. Въздържали се. Приема се. 97 изменение е оттеглено. Стигнахме до компромис Х. За, против, въздържали се, приема се. 99-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 25 за, против, въздържали се, приема се. Конт 26 за, против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме по целия доклад. По именно гласуване, моля, по така изменения доклад. Haben але abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 49 гласа за, 2 гласа против, 1 въздържал се. Е, Поздравление за докладчика. Приемам, че никой няма да възрази, ако добавим резултата от гласуването към доклада. Е, няма възражение. Ще процедираме така. И така, преминаваме към следващата тема, по която ще гласуваме акт за цифровия единен пазар. Докладчик по становището е Юта Штайнрук. Сбърках името, но това не беше, така да се каже, класическата грешка по Фройд. Извинявам се. А, не, в никакъв случай съзнателно не съм свъркал името. Кълна се. фи... Започваме Компромиса, за. Против. Приема се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г. Да. За. Компромис же. also, wir stimmen erst über den Kompromiss ab. Първо гласуваме по компромиса, след което Председателят прекъсва за малко. Председателят отново, секретариатът ми дава технически указания, това изменение е допълнително, така че първо ще гласуваме по компромис Г и след това по-нататък. Колегата каза, има възражение. Какво посочва докладчика по темата? Не, не сте сбъркал, господин председател. Ако основнесеното изменение е одобрено, тогава вече ще гласуваме по самото изменение. И тогава вече действително гласуването е по компромиса, заедно с основнесеното изменение. Добре. Тогава първо да изясним дали има някакво противоречие с устното изменение има изменение. Всъщност има възражение срещу устното изменение, така че е, с това е, то се оттегля. Гласуваме сега по компромис Г. За. Компромис Г. Против. Приема се. Сега, изменение 24 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за. Против, въздържали се, приема се. 26 за. Против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 26. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис У. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32. За против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 33. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис хаш. За, против, въздържали се. Приема се. Компромиси за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. Компромис GA за, Поименно именно гласуване при компромис GA. Социалистите бързат днеска. Да. Окей. Dann machen wir elektronische Abstimmung. Kompromiss JA. Die Abstimmung ist eröffnet. Така, гласуваме сега компромис JA, е, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на електронното гласуване. Отхвърля се. Знаете. Су. Усима ят. Компромис. О. Aufgerufen ist Kompromiss. Kompromiss, so. За против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за,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 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 104 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 105 за. Изменение 105 първа част, извинете, за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, отхвърля се. Изменение 100 и 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. So, dann haben wir 102. Изменение 122 за. Против. Въздържали се. Приема се. На това място трябва да обясня нещо. В вотинг е, листа има грешка. По компромис Т трябва да се добави изменение 124 и ако се приеме компромис Т, е, се приема и то. Така че първо гласуваме по изменение 125 за, против 125 за, против Отхвърля се. Компромис ти. За. Приема се. Всъщност, след като е прието изменение 125. Сега преминаваме към компромис Ви. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 144 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Изменение 147 в три части. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. 147, втора част. Гласуваме електронно. Гласувахте ли всички? 20 така, отхвърля се. Трета част на 147 за. Против. Нека да проверим че с електронно гласуване, но мисля, че се отхвърля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърлят се. 148 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 149 за. Не, нека да проверим при 148 с електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с ясен резултат за, 149 за, против, въздържали се, приема се, компромис Y за, против, въздържали се, приема се, компромис Z за, против, въздържали се, приема се, 156 за, против, въздържали се, отхвърля се,

okay, 101. 161 за. Против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 162. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис AB с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Виждам, че не. Тогава можем да гласуваме заедно с устното изменение. Компромис AB заедно с устното изменение за, против, приема се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се 165 за. Те са идентични, така че стигаме до компромис AA за, против, въздържали се. Приема се компромис AC за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 100. 74 за, против. Да проверим чрез електронно гласуване по 174. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Изменение 176 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100. 78 и 179 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис А, Б, за, против, въздържали се, приема се 180, изменение 180 за, против, нека да че с електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Приема се. Изменение 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. 190 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, отхвърля се. След това 194 за,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 Гласувахте ли всички? 48 а, гласа за, 4 против, 0 въздържали се. Поздравявам докладчика госпожа Штайнрук. Сега, има ли е, възражения, ако прибавим резултата от гласуването, виждам, че няма, тогава ще го прибавим. Сега, аз не трябва да казвам нищо, позволете ми да направя един личен коментар. Не трябва да казвам, че колегата Келерсман гласува за последен път след 23 години. Не трябва да го кажа, но го казвам. Пожелавам му всичко най-добро от името на цялата комисия.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 Става дума за ЕОРЕС, Европейска мрежа на службите по заедостта. Колегата Хайнц Бекер има думата да представи накладко този доклад. Благодаря, господин председател. Председателят, много ви моля тишина, колеги. Dominik? Okay, Heinz. Ja, vielen Dank. Хайнц, благодаря господин председател. Уважаеми колеги, съвсем накратко ще направя един обзор до къде сме стигнали. Предстои ни следващия кръг от тристранната среща днес. Е, днес и в други ден в съгласувано с докладчиците в Сянка и с секретарията и всички, които работят, като например правната служба по тази тема. Та, в тази връзка мога да посоча, че до сега е, работата е много конструктивна. Ние успяхме да постигнем е, добро и голям брой е, цели на комисията в споразумението между съвета и комисията. Има обаче все още някои открити въпроси, най-вече въпроса за включването на социалните партньори е, предвид трансграничното партньорство и други въпроси, които за нас са важни. До сега нещата вървяха успешно. Искам да ви кажа, че искаме спокойно да довършим нашата работа, без да се подлагаме на стрес, докато бъдат е, изчистени всички въпроси от делегираните актове. Знаете, че те много често се обсъждат трудно. При тази възможност аз искам да благодаря на докладчиките в Сянка. Наистина в много конструктивен работен климат протече нашата работа. Ние постигнахме много добро споразумение с тях и в този дух се надявам, че ще продължим да работим успешно. Благодаря ви. Благодаря на Хайнс Пекер. Сега, докладчиците в сянка имат ли някакви коментари? Виждам, че не. Е, така че е, шумът в залата беше малко заблуждаващ. Колега Санър. Съвсем накратко, само отзвук от по повод на току-що казаното и да кажа и аз от своя страна, че наистина много конструктивно потекоха преговорите. Всички се постарахме в максимална степен и постигнахме споразумение, обхващащо целият политически спектър. Изглежда, че нещата вървят добре от гледна точка на парламента, защото отнася до нас. Само да, това исках да кажа и освен това нещо друго искам да добавя, че по време на целият процес господин Бекер говори английски. При това го прави толкова умело, че даже забравих, че всъщност е германец. Да, комплименте. А, е, да, Пура ирония. <laughs> това са просто комплименти или чиста ирония. Пожелавам успех на екипа на докладчиците в Сянка под ръководството на Хайнс Пекър е, в по-нататъчната работа. Точка 11. Колегата Пирински помоли тази точка да се разглежда като последна в дневния ред, за да може да присъства евентуално. При приемането на дневния ред ние се съгласихме с неговото предложение. Сега стигаме до точка 13 е, прилагане на директива 2078 на съвета от 27 ноември за създаване на основна рамка за равно третиране. Давам думата на Агнес Ларнес. Благодаря. Това бе третият трилог, в който участва Европейския парламент, представен чрез наблюдател. Аз, с други думи, бях наблюдател на тези социални срещи на върха, така наречени. Много неща бяха обсъдени, по голям си част същите, които днес сутринта обсъдихме с Мариан Тайсен като например как да се преструктурира и възобнови социалният диалог в светлината на РЕФИТ, директивата за по-добро регулиране. И как този социален диалог се вписва в контекста на всички останали социални приоритети. След това бе зададен въпрос за това как социалните партньори биха могли да способстват за интегрирането на беженците и търсещите политическо убежище в Евросъюза. По мое мнение и двете страни на тази среща, социална среща на върха и работодателите и е, е служителите, са добронамерени и желаят да намерят начин да подпомогнат интегрирането на иммигрантите на вътрешния пазар. Проблемът, който възниква тук е какво следва да се застъпи като съдържание на пакета за трудовата мобилност. Това е по инициатива на синдикатите и когато нещо идва по инициатива на едната страна, обичайно има разногласия между синдикати и работодатели. Жан-Клод Юнкер присъства и Доналд Туск също така, както и двама комисари. Двамата комисари, двама комисари, извинете, и старото и застъпващото председателство. В деня на, социал... на срещата на върха по социалния диалог нещата от логистична гледна точка не протекоха много благоприятно, ако мога така да окачествя събитията, то бих искала да предложа следващия път логистичният ред на събитията да се промени, защото ако ще се провежда социален диалог, три, двустранна среща преди среща на върха, нещата се изнервят. Благодаря. Благодаря, Агнес. Има ли въпроси, коментари? Е, очевидно не. Благодаря. Още веднъж много сърдечно. И така стигнахме до 13-та точка. Е, е, за прилагане на е, Директива 2078 на съвета от 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите директива за равенството в областта на заетостта. Е, докладчикът е, е на път, така че е, можем да си отдъхнем за няколко минути. Да направим почивка от 5 минути. Добре се развиват нещата във времето. Можем да си позволим 5 минутна почивка. Това е объркано. Юта Штайнбрик, Thank you.

Ян Кунце. Ян. Ян Кунце, моля. Ян. Ако обичаш, покани колегата да влезе. dann setzen wir... Е, продължаваме с заседанието. С 14 е, точка, казва е, председателят, но се извинява. Е, извинете ме, направи грешка. 13 точка. Е, която аз вече обявих преди е, паузата, е, но докладчика още не беше тук, затова направихме кратка почивка. Сега вече Рената Вебер е тук. Така че имате думата, е, колега. Благодаря, господин председател. Това е, е първия обмен на мнения по е, проекто документа, който ще изготвим но и който ще бъде основа на, за доклада, по който ще работим. Директивата заедно с директивата за повишаване на качеството всъщност показва че проблемите са осъзнати от е, политическия свят, от е, цялото гражданско общество и така. Между време вече са изминали немалко години от 78 година е, и е, нещата са се променили. Докладът би трябвало да направи оценка на прилагането на е, директива е, 78 от 2000, която е директива за заетостта и професиите и равното третиране в областта на заетостта и професиите. структурата, която се предлага за нашият проект документ е, е, проследява измененията от 2000-та година насам. Да, е, изминали са вече не малко години след приемането на директивата, но бих казала, че междувременно вече можем да констатираме, че има немалки различия между държавите членки, които би трябвало да прилагат директивата. Не става дума а, само за а, отстраняване на формите на дискриминация. Става дума също и за а, дискриминационно поведение, което като че ли а, а, се забелязва все по-често. И за отношението към а, хората, които са обект на дискриминация, за съжаление, тези случаи не са малко. А, дискриминацията е, се увеличава. Най-вече във връзка с е, някои от основанията е, във връзка с тази директива. Да кажем, става дума за не дискриминация по различни признаци, като националност, раса, религиозна принадлежност, принадлежност към пол. И се забелязва нарастване на нетолерантността по отношение на някои от е, тези признаци, най-вече е, религия, вероисповедание. И така, каква ще бъде структурата е, на проекта документа? Първо, ще се спрем на а, а, липсата на така, осъзнаване е, на проблема и е, съпричастност към жертвите – трябва да насърчим е, е, разбирането за това какво представлява дискриминацията, какви са правата на е, хората, които е, не са е, обект на равно третиране. Естествено, е едно такова. Е, разбиране означава много работа. Тази работа по популяризирането на идеите, за които говоря, означават и солидно финансиране. Според мен е много важно да осигурим помощ за жертвите така че те да а, е, могат е, да а, е, превъзмогнат травмата, която са преживяли и да излязат от положението на жертва. Освен това, по отношение на данните, които са необходими от е, би трябвало да е, събудим малко повече чувствителност и да мобилизираме е, усилията на държавите членки за събиране на тези данни. Степента на дискриминация различат до голяма степен се дължат и на факта, че някои от хората не разбират всъщност, че са станали жертва на дискриминация. Това е и въпрос на култура на културен контекст, на отразяване на събитията, на случаите на дискриминация. Понякога процедурите са твърде бюрократични, а от финансова гледна точка е, трябва да кажем, че е, липсват достатъчно средства, за да може да се преодолее проблема. Е, ще има и други две глави, които показват от една страна достъпа до правосъдие, тъй като една голяма част от е, случаите е, би трябвало да стигнат до съда. И е, тук ще трябва да видим и как неправителствените организации могат да участват в процесите, така че да жертвите да сезират съда. след като е, са станали е, обект на, недиск... на дискриминация. В това отношение естествено се налага да е, се свържем с представителите на неправителствените организации. И санкциите, както и другите средства за справяне с проблемите. Държавите членки разполагат естествено и с публични служби и за съжаление и е, държавните органи и публичните служби също понякога е, са, така да се каже, източника на дискриминационно поведение. И в този смисъл е много важно да мобилизираме и неправителствените организации. Още един въпрос, който ще се засегне в нашия проект документ. Е, какво е тълкуването и какви са решенията а, на съдебните органи? От една страна става дума за достъпа до правосъдие е, и а, нали, мобилизирането на, така да се каже, на жертвите, а, е, е, насърчаването а, на тези хора да се обърнат към съда за решаване на а, случаите на дискриминация и същевременно трябва, след като вече, да кажем, случай е стигнал до съда, да видим как съдебната инстанция е разтълкувала фактите и обстоятелствата по даден случай и какво решение е взела. Така че това в общи линии са моите представи за структурата и съдържанието на проекто доклада, за който говорим. С интерес очаквам предложенията на колегите. През следващите няколко седмици ще проведем срещи с различни институции, с представители на неправителствени организации, с е, колкото е възможно повече е, служби и организации, които работят именно е, в тази област и се борят срещу проявите на дискриминация. Благодаря на моите колеги предварително. И така, благодаря ви. А сега ще изслушаме докладчиците в сянка. Госпожа Козловска Рачевич ще говори първа. Много благодаря, господин председател, дами и господа. Най-напред искам да поздравя инициатора на този доклад. Наистина, вярно е, че и двете директиви, които са вече на 15 годишна възраст, с други думи не са в първа младост, постигнаха големи успехи в тази област на законодателството на европейско равнище и след транспонирането им в държавите членки. Междувременно бяха видоизменени и съответно и тяхното транспониране. Следователно имаме много опит за това как се транспонират директиви. Има съответно и въпросници, с които се събира информация за това как върви транспонирането. След това и самата Европейска комисия и Агенцията за основни права, както и редица правозащитни организации излизат с собствени доклади. Тоест имаме много източници на информация, които бихме могли да използваме, за да обогатим доклада. Началният текст на доклада наистина е много обнадеждаващ, поне по моето скромно мнение. Този доклад не само описва директивите, а и се отнася към евробарометър. Нека да признаем сега, че има покачване на хомофобските настроения напоследък. Следователно трябва и този вид проблематика да бъде на първо място в нашия законодателен дневен ред. И така, предложенията за подмяна на съществуващите вече документи трябва да включват и идеи за по-добро транспониране, като например, например обмен на положителен опит, обучение на местни експерти и управленски кадри, както и подкрепа на местните правозащитни и други организации на гражданското общество. Има и програми за напредък, за постигане на напредък чието резултати показват колко са положителни такъв вид дейности. на свой ред и властите получават информация от първа ръка за това как върви прилагането на законодателство в областта на равнопоставеността. Разбира се, не всичко се разрешава с обучение. Една мярка, обучителна мярка трябва да бъде последвана от друга, втора, трета и така нататък. Разбира се, стимулите за такова постоянно обучение ще помогнат за просветната кампания относно съдържанието на директивата. Радвам се, че тази, съдържанието на тази директива ще бъде обект на допитване с други институции, включително и с организации, представящи работодателите. Именно работодателите понякога проявяват такъв вид поведение и се отнасят дискриминационно към бъдещи служители. Това, което смят, смятам, че е за застъпено в достатъчна степен е именно тях, организациите на е, работодателите. Те не са представени в списъка граждански организации и представители, до които смятате да се допитате. Така че смятам, че това трябва да се поправи. Сега по въпроса за законодателните аспекти, които трябва да дообсъдим, по мое мнение, е, нещо много важно е контролът и събирането на данни. Наистина някои държави членки събират, други не имам предвид данни за дискриминационно отношение. След като се съберат тези данни, обаче, те трябва да бъдат анализирани и да се излезе с конкретни предложения. Но за да може това да се случи, данните, събраните данни трябва да бъдат взаимно сравними. От натрупания през последните 15 години опит знаем, че новите понятия като смесено дискриминиране или дискриминиране на асоциации са нови понятия, които не винаги са ясно за всички, са ясни за всички. И следователно, според мен, трябва да бъдат ясно обяснени в частта за определения. Нещо друго, което присъства в предходните документи е нарастващият брой агенции и контролни органи, които мониторизират състоянието на борбата срещу дискриминацията. малцинствената група на ромите често се цитира в този вид документи като предмет на особени специфични мерки против дискриминацията. И това е от мен. Благодаря. Чуте. А че пирмининке. Например, госпожа Блинки чуте. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на докладчика за този първи проекто вариант на доклада. Смятам, че от тук насетне трябва всички да работим съвместно за да можем да излезем с анализ и оценка на това как се прилагат двете директиви, а и разбира се да излезем с предложения за това как могат да се поправят допусналите грешки или пропуски. Докладът на комисията, както и доклади от други институции доказват, че има напредък. Бележат се стъпки в желаната посока, но все още някои държави членки не са изпълнили изцяло изискванията за транспониране на тези директиви. И следователно по тази именно причина парламента трябва да излезе с собствена оценка на статуквото. Докладчикът Ренате Вебер ни представи структурата на доклада, който е изработила. Смятам, че структурата е много подходяща и смятам, че всички останали идеи, които ще направим, като допълнение ще намерят място в сегашната структура. Това, което искам да бе да подчертая е необходимостта от ясна, истинна и надежна информация. За момента не се знае дали тя наистина е такава или не е допълнително разкрасена преди да достигне до нас от страна на държавите членки. И това не винаги става умишлено. Може би те го правят инстинктивно, защото не и винаги е ясно дали даден случай е случай на дискриминация или на нещо друго. Просто исках това да уточня. Също така много харесвам идеята на докладчицата за подпомагане на жертвите от дискриминация, жертвите на дискриминация. Смятам, че този аспект трябва да бъде подсилен и да наберем нови предложения по тази идея. Нещо друго, което смятам, че трябва да бъде подсилено също така, според мен, под формата на препоръки към държавите членки или институции или пък правозащитни информации е необходимостта да се разпространява информация и положителен опит. Би трябвало да събираме информация от тези държави членки, където изпълнението на директивите е на най-високо равнище, след което да споделяме тази информация с колеги от всички останали държави членки. Благодаря. Стивенс. Хелга Стевен със следващият оратор. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Скъпи колеги, бих искал да благодаря на колегата Вебер за чудесните и обяснения, когато ни представи доклада. Мога да разбера идеята която тя защитава, а именно докладът да бъде възможно най-добре балансиран и да подкрепя участието на правозащитните организации и на НПО-тата. Освен тези два фактора, смятам, че трябва да се влезе в контакти с асоциациите на хора с увреждания. А самата съм докладчик в сянка на Ливе, по такъв доклад и сме в контакти с представители на бюрото и на омбудсмана. Бих искал също така да подкрепя цялостното съдържание на документа и да откроя това, което е, според мен липсва, а именно прилагане на тези мерки към хората с увреждания. В член 5 пише, че работодателите трябва да предприемат необходимите мерки, които да гарантират равнопоставеност и еднакво отношение дори и към хората с увреждания. Смятам, че това трябва да бъде изискване за всички работни места фабрики, заводи и прочие. Когато става дума за защита на правата на хората с увреждания, това е основно право залегнало в цялостното европейско законодателство бе обсъдено и на форум на ООН през август месец. Ясно е, че трябва да се предприемат всякакви мерки, и действия, които да гарантират продоляването на това дискром, дис, дискриминационно отношение към хората с специфични подребности. Затова смятам, че трябва да използваме текста на този доклад, за да покрием всички тези случаи, всички тези изключения, които са останали непокрити в друг вид законодателство и да поправим тези пропуски сега това може да доведе до подемане на нови инициативи и мерки. За това бих искала да работя ръка за ръка с докладчицата, с държавите членки, а и с институциите, що се отнася до равнопоставеност на работното място. Благодаря. Роня Кари, Тран... Роня Кари. Тя обаче не е тук. Татяна от зелените също не я виждам, така че следващият оратор е Лаура Анджея. Благодаря. И преди всичко искам да благодаря на колегата Вебер за работата, която тя е представила по седемте точки, които бяха споменати тук, мога да кажа, че ние сме съгласни с тях и когато погледнем документа, ще внесем нашите изменения. Това, което искаме особено да подчертаем и е, да подкрепим е необходимостта от изостране на съзнанието на пострадалите от е, дискриминация, независимо на какво равнище, трябва да им бъдат разяснени правата и възможностите за оказване на закрила, когато ги защитават. Това са неща, за които ние заставаме изцяло. И още нещо, което искам да подчертая в това предложение е ролята на системите за възпитание и образование от е, най-ранни младежки години, от най-млада възраст трябва да се преподават знания и то широки знания, за да могат хората да бъдат информирани за това какви са им правата, как могат да ги претендират и как може да им се помогне. Разбира се, за това трябва да се предлага своевременна информация на семействата. И още нещо искам да посоча във връзка с измененията в нашето общество и най-вече в настоящата ситуация. Що се отнася до миграционните потоци, ние също трябва да си помислим как бихме могли да гарантираме равно третиране, след като сме в фаза, в която се търси работа, също и от мигрантите. Мисля, че тези проблеми не бива да се оставят на страна. Феноменът миграционни потоци е част от новата ситуация и новият е, геополитически сценарий, в който се движи Европа. Още едно предложение, което искам да направя и тук вече бихме могли да го обсъдим, е свързано с въпроса как да подходим към онези, които не участват в пазара на труда, да речем лица, които са освободени от затвора, как да бъдат интегрирани, как по какъв начин да стане това, така че периода, в който изтърпяват наказанието си, да бъде период за а, подготовка за повторна интеграция. Това говоря от личен опит. В Италия има нещо, което не се практикува толкова често. Бихме могли да зададем някои въпроси в тази връзка. Искам да споделя моя опит. Става дума за работа, в която участвам аз заедно с други колеги. Помолихме, се, помолихме комисията да се намеси и да допусне задаване на въпроси, тъй като Европейският съд на база член 5 за веде производство срещу Италия. Става дума за член 5 е, от е, една директива, която съдържа задържение за е, е, включване на е, лица в е, пазара на труда. Става дума за директива 2078. 16 години минаха от тогава, въпреки това ние продължаваме да се намираме в фаза, в която няма такива условия. Не стоят нещата така, че не се признават права или конкретно право. Става дума по-скоро за това, че не се дава възможност на лицата да упражняват правата си също. И сега, ако те не могат да упражняват правата си, да речем на достъп до труд, няма никакъв смисъл да се правят каквито и да било декларации. И след 16 години Италия все още не е транспонирала част от цитираната от мен директива, така че аз съм напълно съгласна с колегата Вебер, когато твърди, че е необходимо да има постоянна обратна връзка от държавите членки за напредъка при транспонирането на правните актове, защото накрая би трябвало да си зададем въпроса дали не е по-добре да работим по по-опростени разпоредби. Просто няма смисъл, защото тази директива те да бъдат сложни, защото тази директива, ако не се транспонира изцяло, няма нужния ефект. Това е което исках да посоча. Благодаря. Председателят, благодаря Татяна. Татьяна Станока. Татьяна Станока продължава думата. Транзин. Сега вече наистина е вашия ред. Благодаря. Е, поздравления за Рената, за предложената структура. Мисля, че тя ще бъде наистина е, подходяща. Имам някои бележки. във връзка с а, а, липсата на а, качествени данни. Това действително е огромен проблем. Не всички държави членки разполагат с тези данни и след като все още не разполагаме с тези добре подбрани и качествени данни, е, очевидно е, резултатът ще бъде под въпрос. Е, независимо от това, че съществуват задължения за държавите членки да събират съответните данни, данните не винаги са надлежно събрани. Да, в моята страна, да кажем, в статистическата служба съществуват съществува база данни, но а, в данните много често всъщност не се отбелязват именно проявите на дискриминация. Събирането на данни за заетостта, да кажем, а, е, се извършва от Евростат е, по е, така недобре организиран и несистематизиран метод. Става всичко адхок. И затова на практика ние разчитаме най-вече на анкети, на въпросници. Някои от политическите групи подкрепиха една такава е, идея за е, е, събиране на данни чрез разпращане на въпросници. Но смятам, че това е грешка. На практика това е, така да се каже, въпрос на добра воля. Не става дума за истинско обвързващо задължение. В някои случаи можем да разчитаме естествено на добрата воля. Ще имаме най-малкото някакви данни, може би не точно това, от което се нуждаем, не това, което наричаме качествени и пълни данни. Естествено, въпросът опира до това как ще регламентираме нещата в бъдеще. Е, би трябвало да се погрижим е, да, на задължителна основа да се събират данните Благодаря, госпожа Бицото е всъщност следващия докладчик в Сенка, но колежката отсъства, затова ще я замести. Мадам Бебер, quel beau sujet. Благодаря, господин председател. Наистина няма по-добра тема, отколкото борбата срещу дискриминацията. Но за каква дискриминация говорим ние? Аз е, искам да ви предупредя е, във връзка с е, това, което наричаме политическа коректност е, и унифицирана мисъл. В борбата срещу дискриминацията ние преминаваме вече към нещо, което днес наричаме положителна дискриминация, която на място се изразява чрез е, доста странни предпочитания –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 за да може да се доразвива това понятие за европейските страни, които преди имаха някакво световно значение, ако мога да се изразят, а вместо това ние култивираме, вие знаете много добре, защото във вашите е, страни, там където е, вие е, живеете, има квартали, където не действа правото и това нещо е, се. Е, е, отнася точно за тези хора, които е, срещу чиято дискриминация ви искате да се борите. Това обаче се е, изразява сега в един дух на реваншизъм и дори на отмъщение. Е, виждаме това е, написано по стените на нашите градове и села. Аз бих искал да участвам е, в този спор и искам да ви кажа, не изпадайте в крайности и е, също така следете нашите граждани да не се превърнат в е, жертва на дискриминацията и расизма. Внимавайте, госпожо Вебер, вие знаете, е, точно тези хора, е, са причината национализма, както вие го наричате, популизма, както вие го наричате, се събужда сега, защото е, нациите имат впечатление, че се превръщат в граждани второ качество в своите страни поради тази положителна дискриминация, която поставя като приоритет е, системата за социално подпомагане. Така че много ви моля, бъдете бдителни. Благодаря. Колеги Матен, гещатен си ми ани пас... Колега Матен, позволете ми една, един личен коментар. Може би би било добре да поговорим за това колко о, мигранти е приела Франция през последните е, 100 години? И как, колко е, миграционни вълни е, е преживяла Франция? Е, за Бавария мога да кажа, че те бяха 130 и 153. Е, аз лично не се чувствам е, като гражданин втора класа. Е, само защото е, хора, които бягат от е, война, е, от опустошение, намират закрила при нас. Това е само един личен коментар от моя страна. И така, благодаря ви за дискусията. На 25 януари е, изтича крайния срок за измененията, след това е, на, 30, е, на 23 февруари ще гласуваме по измененията и после на 16-17 март вече ще приемем доклада. А сега Марек Флюра с неговата тема Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора. Марек е, ще ни запознае с измененията, които са внесени. Добър ден! На всички е, темата е, е посветена на младежката безработица и придобиването на умения с оглед на една по-успешна борба срещу това явление. Благодаря на всички колеги, които са внесли изменения. А те не са малко, 270 изменения и аз съм сигурен, те ще допринесат за обогатяването на текста. Има изменения, които са идентични или подобни, така че ние сме е, разработили 23 компромиса на основата на всички внесени изменения. Говорили сме вече с докладчиците в сянка по тях. Е, е дискусиите, които водихме, бяха плодотворни. всъщност разглежданите изменения, е, тези, които не, са, не се припокриват, са общо 123. Това са съществените изменения. Благодаря е, на всички докладчици в Сянка, които е, работиха конструктивно, за да разработим последния вариант на доклада благодаря на колегите за това, че те се съгласиха с общата насока и духа на доклада и е, се постараха да го допълнят. Има и е, въпроси, които са свързани най-вече с електронните технологии. Е, е, да кажем, предложението за изменение на господин Мантулис, според което че ръкуването а, трябва да приключва с, с а, един вид а, диплома, която вече да или удостоверение за правоспособност, което автоматично да води до назначаване на работа. Не, не можем да, според мен, да приемаме подобни предложения, тъй като далеч не е всяко практикуване и стажуване и чиракуване е, приключва с е, предлагане на работа и назначаване на стажанта или чирака. Е, нещата са свързани естествено и с възможности за финансиране, но формите на професионално обучение и образование, чиракуване, стажуване, практики в предприятията всъщност целят да дадат необходимите умения на младия човек, така че той да има по-добри шансове за реализация на пазара на труда в бъдеще. Изменение 92, изменение 52 са твърде детайлни по тази причина не бих могъл да се съглася с тях, не защото в тях се съдържа нещо погрешно, а освен това те всъщност навлизат най-вече в техниката на финансиране, а това надхвърля рамките на доклада. Изменение 99 според мен пък нарушава принципа на субсидиарност и навлиза в правомощията на държавите и, и членки. изменение 259, в което се дава дефиниция на европейската политика, това е предложение на госпожа Бизото, е, е абсолютно неприемливо за мен в него се говори за а, крахът на европейската политика, търси се обяснение за този крах и така нататък, най-вече в общоевропейската политика. Това в никакъв случай не може да бъде отчетено от нас и прието. Естествено, че е, ние отчитаме слабостите е, в рамките на европейската политика по отношение на пазара на труда, но не можем по никакъв начин да означим това като крах или фиаско. Така че е, не съм в състояние да приема това изменение. Благодаря на, във всеки случай на всички колеги, които внесоха извинение. И така, благодаря ви. Не виждам докладчик Гощенко от страна на НП, от страна на социал-демократи също не. Госпожа Яна Сигалска има думата сега. Благодаря. Първо искам да благодаря на господин депутат Плура, тъй като смятам, че докладът му е с много високо качество. Също така ценя много сътрудничеството по този доклад и бих искала също да подчертая три аспекта, които според мен са важни и представляват част от компромиса, но също така и част от измененията, както каза господин Плюрат, е, допринесоха много за качеството на доклада. Първо искам да подчертая, че всички е, държави членки трябва да а, е, гарантират е, инициативи за обучение на младите хора. Всички трябва да полагат усилия тези хора да получават практическо обучение, да могат да практикуват в предприятията, така че да се създават работни места, както господин Плура каза, че е, образованието и обучението представлява политика, която е в правомощията на държавите членки ние бихме могли от една страна да говорим за система на обучение и образование. Аз също подкрепям идеята тези, които имат конкретен опит в света на предприятията, също така и неправителствените организации и гражданското общество е, също да участват в обучението, но от друга страна ние трябва да бъдем много бдителни, за да не нарушаваме принципа на субсидиарност по отношение на държавите членки. И още нещо, което искам да подчертая, липсата на компетентен персонал. Аз говоря за Словакия, що се отнася до е, е, консултациите за професионална организация. Това беше подчертано от господин Плура. Трябва да се работи по качеството на човешките ресурси и е, също така ние живеем в един постоянно променящ се свят и пазара на труда в такъв свят се развива с такава скорост, че ние не знаем какво ще стане след няколко години, така че трябва да бъдем много добре подготвени, що се отнася до а, е, нашите консултанти за професионална ориентация. И последно, е, една, един коментар, който е, много ми лежи на сърцето. Става дума за е, лицата с увреждания и е, младите хора, които идват от е, социално слаби среди. Аз съм сигурна, че е, всички ние сме съгласни, че трябва е, да дадем шанс на техните таланти, да развием професионалните умения на тези млади хора, които могат да обогатят нашето общество. Това са трите неща, които искам да подчертая. Още веднъж благодаря много за доклада и е, наистина е, съм много доволна от нашето сътрудничество. Председателят, благодаря. Сега Мия Петра Компула е при нас. Давам и думата. I would I would very much like... Аз бих искала да съм тук на време, но за съжаление съм докладчик и в Итре и е, съвпадат двете заседания. Благодаря ви, господин Плура, за сътрудничеството, както и за работата по търсене на общ поглед към някои изменения, по които вече работихме. Смятам, че крайният резултат наистина ще бъде много положителен. Трябва да се държи сметка за цялостната економическа картина, когато става дума за младежката безработица. И затова смятам, че трябва да подчертаем трудностите, които изпитват държавите членки за финансиране на мерките, които смятат, че ще разрешат този проблем, а именно просвета и образование. По този начин, всъщност, някои държави членки подпомагат влизането на младите хора на трудовия пазар. Цялата идея е да се насочим към бъдещето и да поемем отговорността спрямо младите хора. Не само да им помогнем да намерят място на трудовият пазар, а и всички тези социални и економически фактори, които създават и разкриват нови работни места и на тях да помогнем. Смятам, че в нашата парламентарна комисия няма да има проблеми с намирането на компромисен вариант там, където е нужно в този доклад. Очевидно е, че не всички, не всички младежи имат еднакви всякакви възможности, имат осигурен равен старт. Някои групи се нуждаят от повече тласък и самите младежи, както и образователните заведения, организират събития, мероприятия, където да предоставят информация за това, как могат младежите да намерят бързо място на трудовия пазар. Аз самата участвах на такова мероприятие, проведено наскоро в Финландия. Смятам, че това е една много успешна идея, защото по този начин самите младежи разбират до каква степен е важно образованието за бъдещото им професионално развитие. Нашето поколение, сегашното младо поколение е много различно от предходните. Аз това го разбирам ясно, защото и аз имам деца. Тях, техният свят е различен от нашия. Всички имат компютри, таблети и така нататък, но не са всички. Е, толкова облагодетелствани. Има младежи, които нямат компютри и няма и да ги имат. За това тези мерки, за които днес, които днес обсъждаме, трябва да държат сметка за различните видове колективи, съществуващи сред младежите днес. Рик е, е, Шаблон днес след обед не може да дойде, Лимбойлер също, Шин Лембърт също не е тук, така че давам думата на Лаура Джиатро. Благодаря. Колега Плура, Благодаря още веднъж и искам да изкажа благодарност на колегата Плура за тази съвместна работа. Благодаря му за сътрудничеството, което успяхме да почувстваме по време на различните срещи. Благодаря му и за това, че обърда внимание на нашите предложения. Също и на тези, в които изказваме молба да се включат важни неща в доклада. Смятам, че предучилищното възпитание, което беше изведено като пример как децата от ранна детска възраст могат да се възпитават в предприемачество. Това обаче беше извадено от едно изменение. Смятам обаче, че би трябвало е, да се включи е, това. Може би трябва да бъдат намерени подходи, които наистина са ефективни, но не представляват много голяма намеса в процеса на развитие и растеж на децата. Значението на сектора възпитание и образование трябва да се изтъкне, за да се предлагат възможности за развитие на предприемаческо мислене. Това би дало шансове на младите хора, които биха желали да поемат по този път, така че е, трябва да има нещо като курс на обучение по предприемачество и тук вече трябва да се включи темата банки като финансови институции. Така че според мен също е добре, че сега практикантите не се използват като много ефтина работна ръка или като съвсем безплатна работна ръка. Добре е, че не се прави така, защото за съжаление не може да се приеме come sottolineava lei prima eh, ние да злоупотребяваме с даден инструмент. Да, е, ти каза преди малко, Бен, че този инструмент може да бъде важно средство за е, въвеждане на младите хора на пазара на труда. Разбира се, е, може някой да да направи някаква практика и накрая да установи, че тя не открива желаните възможности за него, защото няма пряка връзка с работно място, с назначаване веднага на работа. Важно е обаче този инструмент да не бъде предмет на злоупотреба. Има и други съображения, които изразихме, които са включени в компромисите и ще се опитаме тези предложения, които не намериха отражение в измененията и компромисите, да ги преразгледаме още веднъж, за да бъдат включени. Има млади хора, които са в фаза на ориентация, но въпреки това трябва да им бъдат предложени гаранции, трябва да имаме възможностите за това, трябва да имаме възможности да предложим социална закрила на тези млади хора. Европейските средства и начина на тяхното освояване, средствата от фондовете, това трябва да бъде предмет на мониторинг, защото според мен шансовете, които Европа предлага на държавите членки, много често се губят и не водят до желаните резултати, защото не се извършва точен контрол върху тяхното освояване. Това е още нещо, което е важно за нас. И още нещо важно е, да се намали данъчното бреме за малките и средни предприятия, така че младите хора, които желаят да започнат предприемаческа дейност, да бъдат в по-добра позиция. Винаги данъците, въобще темата данъци е чувствителна тема за държавите членки, обаче трябва да сложим начало за хармонизация и данъчни облегчения. Аз предложих едно изменение за безплатен достъп до обучение. Тази инициатива трябва да се контролира от държавите членки. Тя не стои в противоречие с принципа на субсидиарност, защото това не е предвидено като задължение. Но за мен все пак е важно дори сме задължени да се погрижим, да осигурим достъп до образование и обучение. Благодаря за предоставената възможност да бъдем включени в компромисните предложения. Благодаря. Председателят, последният оратор Доминик Мата. Благодаря, господин председател. Аз наистина се присъединявам към всички комплименти към господин Плюра и по време на тази на заседание на комисията в средата на юли аз вече поздравих господин Плюра за неговата работа. Извинете, казва председателят, германския превод не се чува. Аз сега вече чувам превода на немски язик. Извинявайте, че ви прекъснах. Faut que tout трябва ли да започна отново, пита ораторът. Аз се присъединявам към поздравленията, изразени към господин Плюра за неговата чудесна работа и си спомням, когато господин Плюра ни представи своята работа през средата на юли, ние изцяло се присъединихме към нея – и е, тук е, става дума за е, нещо, което се отнася до борба с е, младежката безработица и тя е приоритет за всички. Аз обаче съм разочарован, господин Плюра, защото ние представихме много изменения, които вървят в е, много добра посока и е, това е симптоматично. Аз смятам, че всички изподелят това мнение, всички, които са около масата. И е, мисля, че е, бяхме оставили отворена врата. Е, младите хора трябва да участват в практики, е, много често е, обаче това е форма на скрита безработица. И е, срещата на докладчиците в Сянка съвсем ясно е, установи, че всички са съгласни. Единствения проблем, господин Плюра, поради което съм разочарован, че вие не сте включил нито едно от нашите компромиси и изменения. Аз ще ви цитирам, що се отнася до компромисите. Това не беше включено, което искахме. Аз мога да кажа, че ние искаме да работим е, но за да се присъединим към предишния доклад, господин председател, господин Плюра, скъпи колеги, ние бяхме поставени под политическа дискриминация е, е, спрямо нашата група, обаче и спрямо вас, господин Плюра, това също е насочено. Е, добре, ние отхвърляме това, защото все пак е, ще го отхвърлим, защото е, това е депутат от тази и тази група, групата на нациите и свободата. Но ние систематично сме дискриминирани, за съжаление. Систематично се отхвърлят нашите мнения заради политическата ни принадлежност. Председателят. Мога само да установя, че е, смятам, че моите изменения, които предлагам, са правилни и е, се ядосвам, че да речем една част от тях най-малка не се приемат. Това обаче е демокрация, зарешава винаги мнозинството. Е, предходният оратор е все пак има някакви разлики. Председателят, не, няма смисъл да дискутираме по този въпрос – това е личен, лично мнение, личен начин на подход към нещата. Така, ще гласуваме по този доклад на 3 декември, с което включваме дискусията по точка 14. И сега стигаме до края, до доклада на колегата Пирински, създаване на европейска платформа Колегата Пирински обаче може да бъде тук в 16, 18 и 15. За толкова дълго време не искам да прекъсвам заседанието. Ще кажа само, че по време на Страсбургската седмица имаше заседание на е, докладчиците в Сянка и е, поради основателния протест аз трябваше да откажа. Въпреки това ние не искаме да спираме работата по този доклад. Ще продължим да работим по доклада. Е, също и Люксембургското председателство желае е, по време на своя мандат да приключи този доклад, така че ние го включихме и всъщност това е и е, моето последно съобщение за днес. 27 ноември от 9.30 до 12 часа ще гласуваме по резултатите. И а, е, мисля, че тогава вече ще можем да дадем възможност на делегации да се а, е, докладва за посещението на делегациите в Португалия и Нидерландия. Днес а, е, нямахме такава възможност поради по-дългия дебат с Мариан Тайсън. А, Следващото заседание 27 ноември е извънредно от 9.30 до 12 часа, а вече следващото редовно заседание ще се състои на 3 декември от 9 до 12.30 и от 14 до 17.30 часа тук в Брюксел. Така, с това приключваме нашата работа за днес. Благодаря на всички, естествено и на преводачите. Мисля, че няма да ми се сърдите и вие, ако днес приключим малко по-рано, всеки ще има час и половина повече, за да може да свърши някоя друга работа. Благодаря ви най-сърдечно ви пожелавам приятен ден. Domani è confermato quello domani